кажа, че вие сте един от колегите с най-дълъг стаж в този парламент и нека кажа от свое име, че ще ми липсвате, ако си тръгнете, но подчертавам думата е ако. Сега да преминем нататък. Колегата Скот Като. Благодаря, госпожо председател. Министър-председателя се опита да спечели мнозинство за своята сделка но те се обър... тя се обърна към хора, които са мълцинство в мълцинството на собствената и партия. Лондонският а, а, поход показва, че се променя общественото мнение и то се настройва срещу Брекзит. за консерваторите е ужасяваща перспективата да се произведат европейски избори, като забравят, че това е демократична възможност хората да изразят своето мнение и да отхвърлят проекта за Брекзит. Те се плашат от гласа на народа, но ние няма да мълчим. Уверени сме, че ние имаме най-силното проевропейско движение и ако ни се позволи да гласуваме, ние ще гласуваме за оставане. Минута и половина госпожа Андерсън и ако това е последното ви изказване, тук още 30 секунди. Благодаря. Уверявам ви, републиканците никак не се радва, че трябва да ви кажат, ами ние си го знаехме от началото. Брекзит нанася огромна вреда на нашия остров и ние го знаехме от самото начало. Ние водихме кампания да останем в Европейския съюз. Не защото ни харесват всички политики или самото място. Просто знаехме каква ще е огромната вреда за Северна Ирландия – и се оказахме прави. И нещо още по-важно. Мнозинството в Северна Ирландия ни подкрепя в нашето разбиране. В началото на преговорния процес ние предупредихме всички за тактиките на британците, когато преговарят. И всъщност пак ще кажа колко прави се оказахме партията на демократичните юнионисти е виновна за това, докъде сме стигнали в момента. Брекзит се оказа една поредица от въпросителни. Но има един въпрос, на който може да се даде много прост отговор и за Ирландия, и за Европейския съюз. Така ще излезем от тази пълна каша. Имаме споразумението от разпети петък, подкрепено от мнозина от вас тук. И то съдържа решението. Председателю Туск, използвайте изказването на съвета от април 2017 година. Водете разговори, дайте отговор на големия въпрос – Веднъж за винаги трябва да се каже, премахнем ли границата, премахваме проблема. Планирайте една единна, сплотена Ирландия. Обединена Ирландия на принципа на съгласието. Благодаря. Господин Паксас, минута и половина. Pone pirmininkė, Europos Sąjungos dabartinė valdžia toliau ir toliau. Благодаря. Европейските ръководители все повече и повече се отдалечават от е, духа на Съюз на нациите и във все по-голяма степен се обръщат към Глобализацията това е вид идеология и всички политически системи на Европейския съюз не могат да устоят на тази идеология. Тук става дума за защита на всякаква цена интересите на големите концерни и това в вреда на границите и на нациите. Тази глобализация има отрицателно въздействие върху околната среда, прави нациите бедни и разрушава правовата държава. Гражданите не се чувстват повече у дома си. Техните държави са приватизирани от политическите елити и гражданите са изтласкани в страни. Десетки милиони европейци са заплашени от бедност. Милиони деца растат в семейства, които живеят в условия на бедност. Ние трябва да се противопоставим на подобна политика. Ние трябва да бъдем антиглобалисти и да действаме бързо. Господин Бей, за една минута. Е Благодаря. Господин Макрон с голяма лекота клейми на пресконференция наивността на европейците по търговските въпроси, но въпреки този проблясък на разум положи подпис под заключенията на Европейския съвет, които са точно обратните. Казва се, че Европейския съюз трябва да опази интересите си против нелояни практики в трети страни и да използва дори инструменти за търговска защита – Чудесно, само че там също се говори за сключване на нови споразумения за свободна търговия и една отворена система, която да е насочена против всички форми на протекционизма. Със сигурност американците и китайците ни се смеят, защото те купуват предприятията ни на безценица трябва да се сложи край. Ние сме между американския чук и китайската наковалня. Трябва да се даде пример, да се разбере, че Европейския съюз всъщност не е запазено пространство. Ние трябва да защитим своята економика от Китай и САЩ. Благодаря колегата Хукин. Благодаря ви. Миналата седмица някой сравни посещението на госпожа Мей в Брюксел с Мюнхенския процес. Европейският елит се опитва да налага своята позиция, но стига вече лъжи с които се изгражда европейската свръхдържава. Ако не забравим какво означава Брекзит, ще сме по-наясно в какво време живеем. Това не беше просто протестен вод. Това беше началото на една нова ера в е, преобразуването на световния ред. Свръх държавата рухва. Госпожа Гростет, една минута. Merci beaucoup, madame благодаря, госпожо председател. Аз няма да се спирам на въпроса за Брексита, който беше обсъден толкова широко. И всъщност е, за нас е ясно още от самото начало, че е, това е истинска британска политическа криза. Е, тя засяга нашите съграждани, нашите предприятия и наистина всички тези колебания бяха безкрайни и крайна сметка трябва бързо да решим този въпрос. Аз искам по-скоро да се спра на растежа и индустрията в Европейския съюз с акцент върху изкуствения интелект. Ние трябва да наваксаме нашето закъснение в сферата на цифровизацията, защото това е економиката на утрешния ден, тъй като Китай заема водещо място и ние като Европейски съюз трябва да обърне внимание на това. Аз мисля, че съветът прие редица мерки, обаче разделението Положението продължава. И аз правилно разбрах господин Юнкер, който каза, че Европа не трябва да бъде оферта за други, а да бъде отворена за всички. Парламентът направи амбициозни предложения за 2050 година и нашите държави и членки наистина трябва да бъдат будни и да спазват всичко това. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Родригес за две минути. Uh, Уважаеми председатели на съвета и на комисията, пролетният съвет беше последния преди европейските избори. Да, очакваме много от него. Преди 20 години имахме възможност да определим мащабен план за участието ни в глобализацията. Лисабонския дневен ред, последван от договора от Лисабон. Мисля, че това е най-големия план за мястото на Европа в света и Европа се променя. Когато говорим за Китай, много важно е да подчертаем, че да, ние искаме стратегическо партньорство, но а, трябва да се работи и от двете страни при зачитане на нашите ценности борбата срещу измененията на климата, постигането на целите за устойчиво развитие трябва да бъдат абсолютен приоритет за по-нататъчните ни действия. И ако говорим за европейски суверенитет, не бива да забравяме, че ние, европейците, трябва да сме в състояние да управляваме цифровата революция. Трябва да бъдем водеща сила – и това трябва да заявим на предстоящата среща на върха с Китай. Европейския подход към цифровата революция означава защита на данните, на сигурността, на свободата. Цифровите инструменти трябва да обогатяват, а не да рушат демокрацията. Това означава, че само по този начин ще можем да предлагаме нови стоки и услуги, които да удовлетворяват потребностите на европейските граждани. Преди всичко, трябва да посочим, че е, това трябва да се реализира в повече и по-качествени работни места, по-добри е, социално-осигурителни е, системи, за да могат хората да се справят с големите промени. Обедена съм, че знанието и културата на Европа са най-голямото ни богатство и те трябва да ни вдъхновяват в работата ни по изкуствения интелект. Има живот и извън и след Брекзит. Благодаря госпожа Бидзото. Европа на иммиграцията и данъците. Европа на Юнкер, Макрон и Меркел наближава своя край. Комисаря Вестагер прави своето предложение, но ние с а, нашият лидер Салвини искаме промяна. Искаме да съградим една нова Европа, различна Европа, която слага край на незаконната миграция, която се грижи е, за нашите работни места. А тук европейската е, бюрокрация създава бедствие след бедствие за италианците и европейците. Но а, е, Италия най-сетне намира а, себе си. И това ще се види много добре а, след а, кратко време по време на изборите. Това ще е победа на демокрацията. Благодаря, господин Ужасдовски. Шановни панство. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, аз мисля, че трябва да приключим вече дебата по Брексит. Има твърде много емоции. Ние ползваме този дебат за целите на националния дебат. Господин Фараш каза, че Великобритания е унижана. Това е абсолютен нонсенс. Ние трябва да се върнем към обичайния дневен ред на Европейския съвет. Там четем, че се разглеждат геополитически въпроси, санкции срещу Русия. Това е условие за европейската солидарност. Когато обаче говорим за солидарност в истинския смисъл на думата, то тогава сигурността на Средна и Източна Европа е нещо много важно, защото от нея зависи сигурността на цяла Европа. Що се отнася до економическите въпроси, конкурентоспособността на Европа, в частност, тук са необходими последователни мерки. Документът на съвета сочи, че вътрешният пазар е много важен и трябва да бъдат отстранени пречките пред предприятието. Но продължават да съществуват бариери пред свободата на предприемаческия дух. Ние трябва да бъдем последователни в решаването на този въпрос и тези бариери трябва да бъдат устранени. Благодаря. Господин Гонзален Спан за една минута. Е, Колегата Естер Деланге ни даде моментната снимка. Ние говорим за Брекзит и сега всички места на тези, които настояваха за Брекзит, виждаме, че са празни. Би трябвало британския парламент да се държи като парламент на големи хора и да вземе решение, защото милиони зависят от тези решения. Крайно време е да спре тази игра, да се каже или вътре, или вън. И ако няма възможност Обединеното кралство да остане, ние не можем да ги допуснем да участват в европейските избори. Ако ставаше дума само за преговори, тук не сме имали канадски депутати, за да преговаряме с Канада или японски, за да преговаряме с Япония. В този случай обаче има депутати от Испания, Германия и така нататък. Те са тук, но не са в британския парламент, нали? Следователно, нека да не проиграваме бъдещето на поколенията. Благодаря. Благодаря за една минута, господин Синадинос. Решението във връзка с така наречените честни и свободни избори е всъщност е, решение свързано с е, партийна политика. Създават се несъществуващи врагове и европейския елит не трябва, трябва да плати за грешките, които е допуснал. Наистина е, трябва да може да се създаде едно отговорно правителство, едно отговорно управление. От друга страна се разпространяват фалшиви новини, обаче Европейския съюз следва определени политически идеи и схващания. Например, е, турската НИТ, е, те можеха да се движат свободно в Европейския парламент. Албанците, които са истински колаборатори и които искат е, идеология насочена към Велика Албания. Освен това, те предадоха името на Македония. Македония. По всички тези точки Европа не беше само зрител, а и виновник. Също така не защити и легитимните интереси на Гърция. Ясно е, че е, топката е при нас, в нашето поле. Господин Брок, за една минута. Господин господин председател на комисията, господин председател на съвета. Никой не иска да наказва британците. Винаги сме били добри партньори. Но сега да се използват аргументи, че искаме да ги унижим, да ги накажем, това означава, че нямат вече никакъв друг аргумент, освен този, за да съберат подкрепа. Мисля, че сме готови да стигнем до разумна сделка, можем да поработим по политическата декларация. Но смятам, че е важно Камерата на общините да вземе решение. Лондон трябва да говори за Лондон. Те трябва да постигнат споразумение помежду си. Това е правилният път. Това е пътят за осигуряване на по-добро бъдеще на британското население. По тази причина е абсолютно необходимо това, което предстои като решение, за което Европейския съвет даде зелена светлина, може би ще изисква един малко по-дълъг период. Обаче, когато един парламент не може да вземе решение, в крайна сметка трябва да предостави решението на народа чрез нови избори или референдум. Това е нормалният демократичен път. Благодаря ви сърдечно за вниманието. Госпожа Зипел за една минута. Благодаря. На 19 март в Италия беше секвестиран Маре Юнио, този кораб, и има заплаха за лишаване от свобода 20 години. Нито една дума не се каза за това, нито пък за това, което сочи Комисията на, за бежанците към ООН за положението на бежанците в Либия. Но ние не можем да мълчим, когато държави и членки потъпкват нашите хуманитарни и християнски ценности и бягат отговорност. Те обръщат поглед на страна, когато хора умират. Господин Туск също не реагира и се е, наказват спасителите. Спрете тази блокада, приемете реформата на Дъблин, така както ние я приехме тук с мнозинство, защото трябва да се наказват не тези, които спасяват хора, а тези, които отказват помощ. You, Госпожа Хюбнер за една минута. Uh, Благодаря. 122 дни вече имаме на масата това споразумение за оттегляне. Сега отново чакаме за решение в Камерата на общините, като изхода от гласуването ще бъде решаващ, гражданите ще видят пътя напред. Тъй като в хода на Брекзит ние стигнахме наистина до предела, но не по вина на Европейския съюз – Европейските институции се опитаха да дадат колкото се може по-голяма сигурност. Страсбургското споразумение, е постигнато от Европейския съвет, също дава сигурност не само по отношение на споразумението за оттегляне, а за целия процес. Ако сериозно се обсъжда вероятността за дълга отсрочка и ако всички партии в Обединеното кралство се съгласят, то би трябвало това да се случи, като се зачетат правата на гражданите и се избегне несигурността за тях. Благодаря, господин Лайнен. Европейската среща на върха съвсем основателно се занима само с Брексита и от този дебат се вижда колко време и енергия отнема тази тема и отклонява от други важни теми в нашия дневен ред, а именно защитата на климата и е, отношенията с Китай. Китай е партньор в е, защитата на климата, обаче те са конкуренти в технологиите за е, опазване от климатичните промени. Китай е, е, всъщност е, произвежда автомобилни акумулатори. И аз питам тук къде е Европейския съюз. Имаме ли ние стратегия за технологиите за а, опазване на климата, да произвеждаме собствени автомобилни акумулатори, които да залегнат в новите технологии. Същото се отнася и за цементопроизводството, за стоманопроизводството. Точно по това трябва да работим. И а, Китай, да, те са наш партньор, обаче а, те а, се и наш конкурент. И тези 10 точки са истински 10 е, маркировачни точки е, за е, новите отношения, така че ние трябва да се защитаваме без да бъдем протекционисти. Господин Кели. Благодаря. Моето резюме на Брекзит. Едно стихотворение ще ви цитирам. Брекзит ни побърква, всичко е ужасно. Мей се опитва да стигне до единодушие. Да се надяваме, че до такова единодушие ще се стигне в Камерата на общините, защото миналия уикенд в Лондон по улиците излязоха 1 милион протестиращи. 5 милиона подписаха и потицията. Това трябва да се отбележи. Най-важното е да се вземе решение в никакъв случай да не се напусне при липса на споразумение. Разбира се, ако не се стигне до такова решение, объркването ще си остане и притеснението също. Ще цитирам Оливър Голдсмит. Отново едно стихотворение – Мога само да го пародирам и да кажа, че и тези, които искат Брекзит, нямат представа какво искат. Господин Фараш е наистина много развълнуван от казаното. Мисля, че не мога да продължа с цитат от същия сонет но е изумително. Нито един член на управляващата партия в Обединеното кралство не се изправи да говори, защото те са ужасени от това, в което се озоваха. Какво ли не обещаваха? Аз тук не говоря за господин Фараш. Те ли да потекат реки от мет и масло, а сега се оказа нещо съвсем друго. С частните самолети идват тук в Страсбург. Господин Фараш, такава каша забъркахте. Ако някой е виновен за това национално унижение, това сте вие. Вие водихте една подвеждаща кампания. Господин Туск, обръщам се към вас. Благодаря ви за солидарността. Има масово проевропейско движение в е, Великобритания. Ние искаме да победим тези. Историята е на наша страна. И един кратък процедурен въпрос. Господин Батън говори за а, е, хора, които са а, е, предатели, а, които са подобни на а, Куизлинг, който вече е станал нарицателно. Такъв език е недопустим.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 коментар, който искам да изпратя към британския парламент. И господин Фараш, знаете, че Европейския съюз е белязан от добри намерения и добра воля към британския народ и британските преговарящи. Това, което като второ искам да посоча съвсем ясно е, че въпросът за Брексита не е само въпрос да се определи е, позицията в преговорите и правата. Европейския съюз е загрижен за това какви са правата на британските граждани и европейските граждани в съответните територии, какви са правата на предприятията. И всичко това е, ни липсва към момента, защото ние отлагаме датата, обаче има несигурност за гражданите и предприятията, което продължава. Аз съм се срещал с британските американски предприемачи е, и е, също председателят на моята партия отиде в Обединеното кралство и мога да кажа, че е, в момента не се спазват изискванията на договора. И има много хора там, които страдат от несигурност, защото има опасност пред гражданите и предприятията. Господин Силва Перера за намен. Благодаря ви. Мисля, че съветът взе правилното решение да даде кратка отсрочка. Разбира се, удължаване до 22 май се приема само при наличие на споразумение. Ако не, то Обединеното кралство ще трябва до 12 април да се изясни какво иска да прави и за това си има причини. Европейският съюз не може да понесе тази каша на Брекзит да се отрази и на изборите. Следователно, аз като докладчик по сформирането на новия парламент искам да заявя, че при липса на споразумение трябва да се следва взетото решение. И може би да се даде едно много по-дълго удължение, за да може британците да се включат и в европейските избори. Благодаря. И последният оратор в моя списък, но не и е по значение, господин Ашвард, на който ще дам допълнително време, само ако за последен път говори тук. Е, дано и следващия път ми дадете допълнително време. Господин Туск, от името на милионите по улиците на Лондон от името на 6 милиона подписали петицията и 63% от британското население, които не гласуваха за Брекзит, аз ви казвам благодаря. Благодаря за вашата подкрепа. И искам да ви уверя, че Найджел Фараш не говори от името на тези 63% от населението. Искам да добавя и още нещо над 25 години не е имало британски премьер, който да е обяснявал на британците какво прави Европейския съюз, какво им носи и защо има значение. Те не опровергаваха лъжите, не обясняваха решенията, които вземаха в съвета. В резултат британските медии 20 години водят популистка, лъжлива, измамна кампания. И днес виждаме последиците. Тъжна държава е Великобритания, разделена както никога до сега. Камерата на общините е в криза. Затова Нека Брекзит да е полука за европейците. Обръщам се към европейците. Вие сте поколението, което се радваше на най-дългия период на мир и най-голямо благоденствие в историята на човечеството. Не го приемайте за даденост. Отстоявайте го всеки ден. Борете се за него. Благодаря. Благодаря ви, господин Ашвард. Правилно беше решението ми да ви разреша да удължите речта си. С такова вълнение, с такава обич говорихте за родината си. спонтанни изказвания. Само една минута. Госпожа Шойдрова, нека тя даде добър пример на всички. Аз ви... Благодаря ви, уважаеми колеги. Да взема думата след господин Ашвард не е лесна работа. Аз наистина имам голямо уважение към вас. Господин Фараш се обърна днес с упреци към господин Легутко – но мисля, че Европейският парламент два пъти вече гласува за един достоен Брекзит. Ние не обиждаме британците, ние не вземаме решения за тях, британците вземат решения за самите себе си. Искам да кажа на господин Туск, благодаря, че се спряхте и на подготвителната работа по срещата на върха Европейски съюз Китай. Разбира се, че правата на човека трябва да са елемент от всяко търговско споразумение. Това е много важно. Европейският парламент е гласувал неведнъж по неотложни въпроси, свързани с човешките права. Държавите членки също трябва да настояват. Нямам представа какво има предвид обаче господин Бакрон. Господин Локес Агилар. Благодаря, госпожо председател. Господин Туск, мнозина от нас в парламента не веднъж сме критикували съвета, но този път вие направихте каквото трябва дадохте определена дата 12 април, за да може Обединеното кралство да си има план за напускане, а не Европейския съюз да се чуди какво става. Ние неведнъж сме проявявали симпатия, защото милиони британци излизат и протестират, но не можем да имаме симпатии към демагозите, към тези, които носят отговорност и които заблуждават британския народ. И нещо, което трябва да се каже много и ясно. Сега е моментът. Не може да има повече отсрочки. Всъщност, лошата новина е, че вече няма други варианти, но Добрата новина е, че най-сетне се изпрати послание към Камерата на общините или ще излезете, или ще отмените член 50 но е необходимо решението да се вземе възможно най-скоро. Благодаря госпожа Томашич. Се показал потпуно каотичним процесом. Брексит се оказа един много объркан процес. Британците гласуваха за излизане от Европейския съюз в референдума, а толкова време мина и все още не е ясно кога и как ще стане това британското правителство не може да откликне на желанията на своите граждани, но дори и на Европейския съюз. Не са извлечени полуки от събитията. Тук се отправя едно ясно послание към другите. Внимавайте какво правите, вижте какво се случва с Обединеното кралство, мислете си вие, които сте по-малки, които не участвате в еврозоната, за вас какво ще означава това? Не бяха водени преговорите с добра воля и за това е, има вина и от другата страна. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че проведохме много добра дискусия за Брексита. Продължавам на английски. Господин Фараш, Стига лъжи. Дори днес лъжете. И на господин Ашвард искам да кажа. Вашето послание беше правилното. Трябва да се борим за Европа. Трябва да обновим Европа. Ето това е полуката, която трябва да извлечем всички ние тук в Европейския парламент. И затова ми се иска всички в предизборната кампания да говорим за това. Мислете какво прави Европа за вас и гласувайте за нея. Благодаря arvoisa puhemies brexit on suuri Госпожа Веркунен, Брекситът е голяма трагедия и показва на какво е способен популизма. Ние имаме наистина голям проблем, който затруднява работата в Европейския съюз. И сега е изключително важно да намерим някакво решение, защото несигурността сега е най-големия проблем в тази ситуация. Брекситът всъщност конкретизира за какво точно става дума в Европа. Много хора ценят възможността да се придвижват свободно в Европейския съюз и да живеят там, където желаят. Също така и свободата на движение на стоки. Но всичко това се основава на договори. Ако няма такива договори, няма да има и такива въпроси. Много хора осъзнаха това. Поради тази причина е важно, че ние трябва да се подготвим за всякакви възможни сценарии, но най-важното е сега да намерим трайно решение и мисля, мисля, че един нов референдум е реалистично решение в тази ситуация. Господин Капуто, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря за Брекзита, за Китай. Толкова много младежи, милиони младежи са по улиците в цял свят, за да протестират срещу бездействието а, на правителствата за измененията на климата. На срещата на върха не можа да се оформи една ясна програма за постигане на целите през 2050 година. Не е ясно държавите членки как ще решават проблема с енергийния микс в някои случаи ролята на изкопаемите горива е много голяма в държавите членки. Къщата гори, а ние продължаваме да си мислим, че щом като е на съседа, проблем няма. Благодаря, госпожа Лукашевска. Госпожо председател, аз мисля, че никой в тази зала не вярва, че британците биха взели подобно решение. Ние просто не можахме да повярваме и не искахме да повярваме, че те ще се отдадат на популизъм и това, което каза господин Фараш в тази зала, това беше разпръскване на вербална отрава. Британското Британската економика търпи всеки ден много големи разходи, големи загуби и аз мисля, че полуката от Брексита ще бъде добра полука за всички в Европа, които мечтаят за излизане от Европейския съюз и които разсейват, разпръскват тази отрова в Европейския съюз. Надявам се, че след следващите избори в тази зала повече няма да има популисти е, а онези, които искат пари от Европейския съюз, те всъщност са, са враговете на Европейския съюз, господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. В началото на това заседание председателят Туск обърна внимание на уводния текст към заключенията на съвета, в които се говори за силна економическа основа, която е от ключово значение за бъдещия просперитет и конкурентоспособност на Европейския съюз. Той също така посочи, че комисията е приканена да представи до края на 2019 година дългосрочна визия за инвестициите на Европейския съюз с конкретни мерки. Господин Туск в момента не е тук, но аз апелирам към вас, господин Юнкер и заместник председателя Катайнен – Дайте си сметка какво значи това. До края на 2019 година комисията трябва да представи дългосрочна визия. Това не може да бъде технократско упражнение. Трябва да се вземе под внимание деиндустриализацията на Средна и Източна Европа през последните две десетилетия. Трябва да се има предвид това предизвикателство за индустрията, растежа и заетостта в началото казахте, че ще трябва да разгледаме въпроса за мобилността. Ето това е ясен пример. Услугите се преместват от нашата част на света, като се позоваваме на съответните тревоги. Но трябва да се види как в бъдеще ще се прехвърли работата от единия парламент към другия, от едната комисия към другата. Това е много важно и благодаря, че ми дадохте няколко минути, няколко секунди в повече. Благодаря колегата Стърбати. Госпожо председател, изслушах дебата и смятам, че има много фарисеи в Европейския парламент. Посочват се с бърз британците, обаче дали парламентът или съветът не са ли те тези, които изхвърлиха британците навън? За Гърция вие прекрачихте всички червени линии, за да ги задържите в еврозоната. И всъщност Камерън, когато постави на дискусия въпроса за свободното движение, той трябваше да получи отговор от вас. И тогава вече друго щеше да се говори за Брексита. Всъщност това свободно движение на хора беше причината британците да гласуват за Брексита. Когато чувам тези фарисейски обвинения, да, обаче господин Булман, вие сте също част от целия този сценарий или Ги е, Верховстат, е, той просто показва на какъв е, огромен жребец са яхнали тези хора. И всъщност какво имаме членство в втора класа или е, напускане. Това е проблемът. Защото ако нямаше проблема с Северна Ирландия, щеше всичко да върви добре. Обаче е, тук е, наистина проблемът е голям. Британците никога няма да приемат членство втора класа, да не могат да определят правилата, а само да плащат и да нямат е, свобода да договарят свободно. За това е важно да има референдум и тогава този парламент и съвета трябва да кажат да, а, ние ще дискутираме с вас а, като британци основните принципи. Господин председател, оставете ме а, да кажа последното си изречение. Трябва да кажем на британците, че са добре дошли, че имат право да ореждат своя живот така, както е, биха били доволни. Тогава ще се върнат при нас, господин Епетидеус. Е, е- Благодаря, господин председател. Начина по който Европейския съюз е, работи по темата Брекзит е ясно доказателство за погрешния му подход по всяка проблематика. Когато се търси изход и улесняване на цялостния процес на отегляне на Обединеното кралство, беше избран подхода да бъдат сочени с пръст виновниците и това не е само Великобритания, но и Полша, и а, партията Фидес на господин Орбан и Унгария като цяло. Това е наказателният подход, който беше приложен и към Гърция и гръцкия народ с различни меморандуми при така нареченото намаляване на задълженията. Санкциониране, наказания. Това е философията на Европейския съюз. Две години изменах, изминаха и тук в парламента, в пленарната зала, Немезида, богинята на отмъщението, ще се появи рано или късно. Благодаря, госпожа Спиракис. Благодаря ви. Знаем пословицата, която и древните са казвали, че във всяко зло има и нещо добро. Да вземем Брекзит. Той е резултат на популизма, на лъжите, на измамите на господин Фараш и всички тези, които му повярваха. Но какво ни показва Брекзит? Той ни показва опасността, показва как хората реагират на това популистско модно течение – ето защо ние трябва да даваме на хората възможност да избират за себе си. Не бива е, да процъфтява такова безразборно поведение. Необходимо е ние в Европейския парламент да предложим на Обединеното кралство възможност да вземе едно ясно решение и да подкрепим втори референдум. Колегата Грапини. Грапини.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 европейските държави не се чувстват достатъчно дисциплиниране при прилагането му. Е, тоест, е, този член е, може да бъде заобиколен, тъй като става дума за такива резултати, които се желаят от бъдещия председател на Европейския съвет. Може би трябва да бъде изслушано становището на държавите членки. Трябва да се вземе предвид, че договора за Европейския съюз не иска да дава възможност за лесни решения за разделение на Европа. Ако господин Вебер смята, че върховенството на закона е нещо маловажно и не зачита мненията на държавите членки и не взема предвид е, мнението на малцинството, може би тогава е, няма смисъл да говорим за единство на Европа. Има много разделения в Европа, няма смисъл да ги задълбочавам. Господин Барния. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народ, е, европейски депутати, това е важен дебат е, заедно с председателя Юнкер и заместник председателя Катайнен – много внимателно изслушахме всеки един от вас. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Туск, на който лично благодаря за подготовката и участието в дебата. Още веднъж искам да кажа нещо за тези необикновени преговори за Брекзит, за сериозността и отговорността, която носят абсолютно всички управляващи в Европа. Огромна отговорност, с която се вземат решенията при тези преговори. Ето вече Две години аз работя по задачата, която ми беше възложена от председателя Юнкер, председателя Туска, именно да водя тези преговори. Две години вече, уважаеми дами и господа. И подобно и на вас, аз смятам, че правата на гражданите трябва да бъдат нашия водещ приоритет, както каза и господин Вебер, и господин Гвалтиери, и господин Булман. То този приоритет, правата на гражданите, общо 4,5 милиона Три от тях са европейски граждани, които живеят и работят в Обединеното кралство и 1 милион и половина, които живеят и работят в нашия Европейски съюз. Ние трябва да гарантираме техните права. Би трябвало те да бъдат запазени при всички варианти, включително и липсата на споразумение. Това трябва да е приоритет трябва да се гарантират правата на тези граждани. Две години вече всички ние и аз включително работим неизменно с уважение към Обединеното кралство. Почитаеми дами и господа, ние се отнасяме с възхищение към вашата страна заради нейната история, заради мъжете и жените, които са управлявали – заради солидарността към нас през 20 век в най-трудните моменти. Така че ние наистина ви уважаваме. И господин Фараш, като казвам уважение, ние уважаваме и сувереното решение на британския народ или на едно мнозинство в него. Ние уважаваме това решение, колкото и да ни е мъчно за него. Ето защо ние методично, упорито, две години работим по решението. Господин Фараш, никой в Брюксел не иска да ви открадне Брекзит. Никой не иска да отклони вота на британския народ. Но не ние в, Брекзил, в Брюксел сме взели решение за напускане. Следователно, вашата страна трябва да си поеме отговорността и да се изправи пред последиците. Няма кой друг да го направи. Имаме своето уважение към взетото решение. Същевременно през тези две години трябва да кажа, че в нито един момент в нашето поведение не е имало и следа от желание да унижим или да налагаме реванш. Както казах и на госпожа председателката Магинес, която беше тук преди малко, през тези две години съм ви слушал много внимателно и вас, господин Никълсън, и вас, госпожо Андерсън – с търпение изслушвам различните практични или оперативни решения на най-големия проблем Брекзит, който е, разбира се, е свързан в Северна Ирландия и опасността за мира там. След споразумението от разпети петък и 20 години на спокойствие – Господин Никълсън, нека да ви кажа няколко думи за липсата на споразумение. При всички случаи споразумението от разпети петък ще продължи да се прилага и Обединеното кралство си остава съгарант на това споразумение – като комисията е готова да задели допълнителен ресурс за Ирландия, за да може тя технически и финансово да се справи с допълнителните предизвикателства. Така че зачитането на споразумението си остава червена линия за да се избегне границата, но същевременно ние трябва да зачитаме и принципа на нашия вътрешен пазар, а и господин Фараж вътрешния пазар на Обединеното кралство. Ще трябва да се намери механизъм, за това става дума. Две години вече работим по тези преговори и те си остават едни отрицателни преговори, защото Брекзит няма никаква добавена стойност. Абсолютно никой, господин Фараш, не може да ви докаже добавената стойност на Брекзит. Никой. Това е ситуация, при която всички губим. Затова казвам отрицателни преговори. Следователно би трябвало по интелигентен път да намерим решение, за да намалим последиците и да направим такова решение възможно – защото наистина има толкова много да се работи и отвъд Брекзит с е, един положителен дневен ред, е, от, начертан от председателя Туск, председателя Катайнен. Има толкова много повече от този развод, който организираме. Трябва да се зададе една позитивна програма – и да се изградят силни, трайни отношения с една държава, която се надяваме да си остане наш приятел и партньор. В заключение ще кажа, че решенията на Европейския съвет бяха много сериозни, за да може да се откликне на случващото се в Камерата на общините – Сега европейците биха искали британците с целия си суверенитет да вземат решение и да поемат своята отговорност, да направят своя избор по един или друг начин след решението на Европейския съвет за двете възможни отсрочки. Защото Обединеното кралство има отворената възможност да поеме своята отговорност и трябва да го направи, да избере своето бъдеще и е, да поеме последиците. Защото, уважаеми дами и господа, това не са някакви търговски преговори, не, не са и пазарлъци. Това е просто процедура на напускане. Обединеното кралство – се оттегля от Европейския съюз, иска да се оттегли от вътрешния пазар, следователно трябва да се поемат отговорностите, да се изтърпят последиците. Този избор има своите последици и Обединеното кралство трябва да се съобрази с тях, като поеме своята отговорност и упражни своя суверенитет. Това имам да кажа по заключенията на съвета. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Бърние, заместник председателя, господин Катайнен. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Въпреки, че почти изцяло се е, говори тук за Брекзит, аз няма да спрем на този въпрос, защото нашия главен преговарящ господин Бърние, обясни всичко в тази връзка. Ще се опитам да се спра на някои други въпроси, които също бяха на вниманието на Европейския съвет, а именно индустриалната политика и европейско-китайските отношения. Комисията вече е създала работна група от експерти, която работи по бъдещето на индустриалната политика на Европа. Целта е 2030 година, какво да бъде постигнато до тогава. Заедно с комисаря Биенковска работим с тази група и до лятото ще имаме конкретни предложения. Тя ще бъде е, програма, представена на следващия състав на парламента от следващата комисия за индустриалната политика. Друга важна тема европейско-китайските отношения – Високо ценим вниманието на съвета към нашето предложение и това, че то беше одобрено. Европейския съюз и Китай са стратегически партньори. И стратегическите партньори не само правят съвместни изявления, но предприемат и съвместни действия. И тук вече имаме известни проблеми. Споделяме